Председателят. La seduta è ripresa. И така възстановяваме. Започваме отново работа. Протоколът от вчерашното заседание е раздаден. Ако няма забележки, смятаме, че протоколът е прият.